Протоколите са приети. Съобщение на председателя. Едно кратко изказване. Искам да приветствам господин Рахмона, президента на Таджикистан, който е на посещение в Европейския парламент. Това е официално посещение. Przed chwilą spotkałem się z panem prezydentem, omawialiśmy nasze relacje. Аз се срещнах с президента преди малко. Разговаряхме на двустранни начала. Говорихме за реформите в Таджикистан. На 4 юни отбелязахме едно важно събитие. През 1989 година китайските власти нанесоха погром над демонстраторите на площад Тянанмън. Всички си спомняме тези събития. На същата тази дата, преди 22 години в Полша, ние проведохме първите частично свободни избори.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 колко се е променила Европа и колко много сме постигнали в Централна и Източна Европа. Както и за това,